Hello everyone. Good afternoon. Добър ден. Моля, заемете местата си, за да започнем работа. Ако няма възражение, нека да приемем дневния ред. Без изменения. Първата точка на заседанието ни е традиционната размяна на мнения – с комисаря, отговарящ за околната среда, морското дело и рибарството, като част от структурирания диалог. Добре дошъл, господин Вела. Има много теми, които ни интересуват. Ви отговаряте за тях. Интересува ни изпълнението на седмата програма за действие в сферата на околната среда, Архуската конвенция, кръговата економика, замърсяване на водата с фармацевтични вещества. Това са важни теми за нашата комисия и много ни се искаше да поговорим по тях с вас, за да работим заедно и да намерим най-добрите решения по тези теми. И така давам ви думата за вашето представяне. Благодаря. Уважаеми депутати, добър ден на всички. От последния ни структуриран диалог на 9 март миналата година продължихме да работим заедно. Приключихме законодателството като регламента за живака, директивата е, за опасните вещества, както и пакета за отпадъците. Пленарната зала ще ги гласува през април. Тези правила за отпадъците засилват нашата позиция като водещи що се отнася до управлението на отпадъците и рециклирането. Това е отличен пример за сътрудничество. Днес нека погледна по-общо на темата. Първи път бях тук преди 3 години и половина и тогава заложих три приоритета. Първият е принос към работни места посредством син и зелен растеж, повторна връзка с гражданите и подобряване на качеството на живота им и по-добро прилагане, така че всичко, което искаме да може да се случи. Радвам се, че Европейската комисия с ваша помощ води, що се отнася до резултатите по тези три теми и нещата ще бъдат много по-добри в края на мандата ни. Първият ми приоритет, който отговаря на приоритетите на цялата комисия, е така наречения зелен и син растеж, както и постигане на една по-кръгова економика. Много напредък е постигнат в тази сфера. Има широк консенсус, че плана за действие за кръговата економика 2015 година сега включва мислене тип кръгова економика при изготвяне на политики. Около 80% от действията, а те са 54 в, кръга за, в плана за кръговата економика, са изпълнени. Имаме и пакет, който приехме през януари, който е стъпка в преходния процес. Няма да повтарям казаното от заместник председателя Катайнен през февруари. Искам само да ви припомня, че стратегията за пластмасата е една визия за пластмасова индустрия, която работи интелигентно, новаторски и устойчиво, като употребява, рециклира а, и има напълно интегриран процес на изготвяне и производство. Има огромни възможности за растеж и работни места. Има голям потенциал пластмасата да се превърне в нови продукти и материали. Искаме до 2030 година всички пластмасови опаковки да могат да бъдат използвани повторно или да бъдат рециклирани. Така ще подобрим рециклирането, качеството на рециклирането и възможностите ще се превърнат в реалност. Също така изготвяме инструменти за инвестиции и новаторство, така че да се преодолее пропаста в познанията и да се разработят новаторски решения за рециклирането. Всичко това ще спомогне растежа на Съюза. Ако погледнем напред, не бива да забравяме, че пластмасовите изделия, които се използват еднократно, са огромен източник на замърсяване на пластмасата. 50% от отпадъците по бреговете са пластмасови е, изделия за еднократна употреба. Трябва да решим това предложение и затова ще направим едно предложение за пластмаса за еднократна употреба, както е, и е, различните използвани за риболов уреди. Освен това има рамка за мониторинг, както и интерфейс между химикалите, продуктите и отпадъците. Подходите, свързани с кръговата економика, се разпознават и извън Европейския съюз. Имаме нужда от глобален преход към модела на кръговата економика. Европейския съюз играе важна роля в подкрепа на прехода в трети страни. Един такъв преход към кръговата економика също ще помогне за изпълнението на програмата за 2030 години да се постигнат целите за устойчиви развитие. Срещата на върха Г7 по-късно тази година ще обсъди как да стане по-кръгов сектора на пластмасите, така че да се предотврати замърсяването с пластмаса на океаните. Ще направим харта на Г7 за пластмасата, което ще допринесе за по-добро производство на пластмаса, потребление, както и депониране, като всичко това ще бъде включено и в стратегията на Съюза. Изпълнението на цел а, за устойчиво развитие 14 за океаните е изключително важна. Океаните, и аз много се радвам от това, ще бъдат един от приоритетите на Г7. Това ще ни помогне в последващите стъпки след изключително успешната конференция за океаните през октомври 2017 година. Тази конференция ни даде възможност да бъдем лидери сферата на океаните. Вчера бях на Белгийското крайбрежие за почистване на плажове с стотици служители на Европейската комисия и парламента. Това, което събрахме, трябва да кажем, че в голямата си част са пластмасови турбички за еднократно ползване, както и различен текелаж, свързан с риболова. Това показва, че трябва да правим повече, за да опязим океаните. Миналата година имаше две събития, които бяха много добре отразени. Първото беше една конференция на ОНЕ през юни, а следващата беше наша конференция в Малта с изключителни резултати. 450 конкретни поети ангажимента, над 7 милиарда евро обещани и 2,5 квадратни километра допълнителни защитени морски зони. Вторият ми приоритет от самото начало беше да се свържем отново, имам предвид Европа и гражданите, и да подобрим качеството на живота на гражданите. Затова положих толкова много усилия за подобряване на качеството на въздуха. Запознати сме с опасностите, които крие мръсния въздух за човешкото здраве пълното прилагане на директивата за пределните стойности на емисии е, по 2016 година, както и други видове законодателство, като например директивата е, за средно големите е, горителни устройства, ще променят много нещата. 2030 обаче е много далеч за онези 400 хиляди, които умират в Европа преждевременно поради лошото качество на въздуха и е прекалено късно за онези, които страдат от астма и други заболявания на дихателните пътища. Затова е, искаме от държавите членки чист въздух сега, а не след 10 години. Диалога за чистия въздух помага на държавите членки да споделят добри практики с мерки, които са изпробвани и са дали резултати. Нужни са обаче допълнителни усилия. Прекалено много райони в Европа все едно са изправени пред прекалено завишаване на замърсяването над стандартите. Държавите членки не успяват да предприемат необходимите мерки това превишаване да бъде в максимално кратки срокове и не много голямо. Затова трябва да предприемам действия. Затова имаме и процес за а, установяване на нарушения. Европейската комисия съвсем ясно каза, където не са предприемти своевременни, ефикасни мерки след заседанието на 30 януари за качеството на въздуха, ще изправим тези държави членки пред съда. Направихме пълен анализ на всички подадени документи, както бяхме обещали до средата на март, и затова ще предложа на Европейската комисия да заведе такива дела края на април, когато е следващия цикъл за такива. Благодаря на колегите ми в службите на е, комисията, които всъщност помогнаха да се разгледат тези досиета и наистина се възхищавам на това как те работят за нашите граждани. Преминавам към водата. Опазването на водите също е приоритет. Предложението за питейната вода, което бе прието през януари, ще подобри качеството, ще защити потребителите от потенциални рискове за здравето и ще подобри достъпа до води за всички. Предложението включва разпоредба, която е, а, дост, дава достъп а, до вода а, на по-уязвими групи, което завършва отговора на Европейската комисия на първата успешна инициатива на гражданите за правото за вода. Повторното използване на води е изключително важно, особено при недостиг на вода и ние искаме да разработим различни действия, които да доведат до, такова, до такава повторна употреба. Ще искаме да преодолеем големите а, пречки пред повторното ползване на водите, там където то е рентабилно и безопасно законодателно предложение за повторно използване на водите в напояване в земеделието ще бъде прието през едните години. Що се отнася до качеството на живота, регламента РИЧ оказва огромно въздействие в последното десетилетие. Извинете, законодателството промени начина по който Европа мисли за химикалите и не би трябвало да се забравя всичко това. Последният преглед показва, че след 10 години прилагане РИЧ подобри защитата на човешкото здраве и околната среда. Този регламент също насърчи альтернативи на тестването върху животни и гарантира, гарантира свободното движение на химикали на единния пазар на Съюза. РИЧ се прилага изцяло и постига целите си. Винаги обаче има възможност за усъвършенстване на работата. При регистрационните досиета има някои пропуски на данни. Имаме нужда от равни условия за европейски и неевропейски фирми. Имаме нужда от упростяване на процеса за даване на разрешение, по-добро прилагане и подкрепа за МСП при изпълнението. Не всичко това обаче може да бъде направено от Европейската комисия. Очаквам държавите членки да са по-ангажирани и да заделят необходимите ресурси за постигане на това. Природата е един от най-добрите начини Европа да се свърже с гражданите. Натура 2000 е отличен пример за добавена стойност на европейско ниво. Без природа нямаме качество на живот, така че много се радвам, че има наистина добър напредък. Плана за действие за природата, хората и економиката, който бе прият през април миналата година, постига своите резултати в четирите приоритетни области – указания, диалог и спазване, инвестиции и връзка с гражданите. Нови е, документи с указания ще бъдат публикувани в кратки срокове. Ще имам финансиране от програмата LIFE, е, която се занимава с опазване на околната среда и опазване на биомногообразието. Там ще има увеличаване на бюджета с 10%. Денят, Европейския ден на Натура 2021 май става все по-популярен. Не може да сме удовлетворени обаче, защото 2020 година е затъгала. Трябва да направим много повече, за да постигнем целите си, свързани с биоразнообразието. Едно голямо предизвикателство е спада на опрашителите. Това е много тревожно и изисква спешни действия. Скоро ще отговорим с инициатива за решаване на този проблем, което ще отговаря и на това, към което ни призива Европейския парламент. Европейския съюз също проправя пътя за защита на биоразнообразието отвъд националните граници посредством преговорите BBNJ а, в Обединените нации. BBNJ е инструмент за управление на океаните на световно ниво, който цели да приложи и да укрепи УНКЛОС и да има устойчиво използване на биоразнообразието отвъд е, националните граници. Третият ми приоритет беше, ако мога така да се изразя, нека всичко да се превърне в факт. Политиката и законодателството се превръщат в факт само когато работят на практика в действителността. Затова работим усилено, за да бъдат те реалистични и да подобрим тяхната приложимост. Един от новите инструменти, които сме разработили, имайки това предвид, е прегледа на прилагането на екологичното законодателство, което започна миналата година. Той има двогодишен цикъл и ние вече работим по докладите по държави за втория цикъл и цикъл идната година. то ще се бъде прият след 12 месеца. Искаме три нови теми да добавим – климатични изменения, химикали и е, промишлени емисии. Също така предприемаме допълнителни стъпки, за да се справим с най-доброто изпълнение, което се споменава в докладите на EIR, е което говори за механизми, които не работят добре плана за действие за гарантиране на спазването на екологичните законодателства ще помогне на държавите членки да гарантират добро прилагане. Ще има указания за стратегии за борба с екологични престъпления. Искаме нещата да се превърнат в факт, което изисква понякога големи ресурси, включая финансови такива. Това е изключително важно в контекста на дискусиите за следващата многогодишна финансова рамка. Колеги, смятам, че това е още една сфера, в която можем да работим в тясно сътрудничество, за да окажем един полезен натиск. Трансформирайки финансовата а, рамка, ние се наймаме с голяма задача и за това бих искал да ни помогнете капиталите да се насочат към устойчива дейност. Европейската комисия прие нов план за действие за устойчивото финансиране на 7 март. В този план се предвижда регламент за принципите за таксономия или класификационна система за устойчиво финансиране. Една от възможностите е да се използва а, рамката на екоетикетирането на Европейския съюз за някои финансови продукти. Така инвестициите ще отговарят на екологичните социални изисквания. Ще ви информирам и бъдеще как напредват тези теми. Сега, ако погледнем а, финансирането в бъдеще, макар че рамката още не е готова, а, продължаваме настоящия подход и интегрираме целите за опазване на околната среда във всички големи европейски фондове. Вашия доклад за седмата програма за действие за околната среда с право показа някои от недостатъците в настоящите практики. Напълно съм съгласен, че има нужда за по-добро сцепление на политиките и засилване на включването на екологичните цели в други политики. Това е особено важно за общата селско-стопанска политика. Тя трябва да направи много повече за водата, природата и биомногообразието. В настоящата си форма политиката не достига до резултатите, които си е поставила, независимо от голямото финансиране, което отива за екологизиращи мерки. Това бе потвърдено и от Европейската сметна палата. Затова настоявам бъдещите ни предложения да вземат това предвид. Европейската комисия също подготвя предложение за програмата Life или Живот след 2020 година, за да бъде засилена нейната роля и да се гарантира екологичната интеграция. Това може да стане посредством стратегически интегрирани проекти, които задействат финансиране от ОСП и регион... фондовете за регионална политика, като се засили изпълнението на плановете и програми за вода, въздух, отпадъци и природа. Приветствам а, подкрепата на Европейския парламент по тази важна програма. Като цяло, седмата програма за действие в сферата на околната среда продължава да бъде много полезна. В момента работим по една оценка на цялата програма и предвиждам широки консултации с всички заинтересовани страни. Очаквам вашата подкрепа в тази посока и е, ще се радвам този доклад да бъде в пленарната зала прият. Също така се надявам да ме подкрепите по всички предложения, които подкрепихме, е, за да може те бързо да бъдат разгледани от вашата парламентарна комисия и работата по тях да приключи преди края на настоящия мандат на парламента. И накрая благодаря ви, говорих малко по-дълго от обичайното, но исках да направя цялостен преглед на натоварените 12 месеца. Не можах да спомена всичко, което направихме или ще правим през едните месеци. Това обаче не означава, че тези въпроси не са важни. С удоволствие ще изслушам вашите приоритети. И така, много благодаря за постоянните добри отношения и сътрудничество този период и за постоянно конструктивната атмосфера. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Време е за въпроси. Започваме с координаторите по две минути на човек. Господин Лизе. yeah, vielen Dank, Frau благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Вие засегнахте темата качество на въздуха и в тази връзка искам да задам един въпрос. Може би преди това да кажа няколко думи. Води се дискусия относно цифрата, която посочихте, 400 хиляди е, жертви поради лошо качество на въздуха, става дума за случай на смърт. Аз междувременно обаче ставам малко по-предпазлив, защото проучванията са атакуеми до голяма степен. Това, че замърсяването на въздуха е нездравословно, мисля, че е ясно за всеки. Обаче тази цитирана цифра към нея бих се отнесъл по-внимателно. От моя гледна точка е важно, че комисията е започнала процедури срещу различни държави и членки. Кога, ако се стигне до е, жалба, смятам, че е много важно комисията да изпълни своите задачи. И тук трябва да ви кажа, че изобщо не съм доволен вие, госпожа Бенковска, а и други, е, като че ли прехвърляте отговорността, има една декларация от 2013 година на комисията, че трябва да се представят насоки по темата ретрофит. Мисля за автобуси, например, автобус, който се движи в града, причинява 150 е, пъти повече вредности. Е, както знаете, автобусите пътуват непрекъснато из града, по-големи са в сравнение с автомобили, които обикновено минават веднъж или два пъти. Но е, Ставаше дума за тези насоки. Вие посочихте, че ООН има такива насоки, обаче хората от практиката твърдят, че никой не ги прилага, защото не са подходящи за практиката. Въпросът е, кога ще направим това, което беше обещано през 2013 година от комисията? Благодаря. Благодаря. Госпожа Кабесон от името на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да кажа на господин комисаря, че това, което току-що представи е нещо чудесно. Става дума за един добър мандат. В този мандат комисията наистина е извършила много работа особено в сферата на екологичната политика. Мисля, че тук беше постигнат голям напредък бяха създадени и нови работни места, поради което аз изразявам задоволството си. Може би да направя връзка с казаното от е, колегата преди мен. Ние трябва да се отнесем много решително към темата качество на въздуха, особено в големите градове. Да се отлагат решенията по темата води до там, че няма да има наистина решителни действия, а става дума за нашето бъдеще и за бъдещето, разбира се, на всички граждани, които очакват отговор. И след това, защита от бедствия, това е още една важна тема. Това е добра инициатива, тя е необходима за Европа. Също като се има предвид и климатичните промени. При това предложение за европейска защита от бедствия ще трябва да вземем предвид, че са необходими повече превентивни мерки и повече анализи на риска, така че да можем да приложим диференциран подход към всички региони и да можем да ги включим в общата политика. Ефективност при борбата с климатичните промени означава, че ни е необходим механизъм, че ни е необходима обсерватория за климатичните промени, е е където да се координира цялата структура на мерките за защита от е, природни бедствия. В Испания, в Доняна, ще представим едно предложение. Там сега се изгражда газопровод, обаче ще има, може би, проблеми при оценката на въздействието и ние ще ви запознаем с тях. Ще представим подробностите. И може би, вие ще се погрижите този проект за гладопровод да не се реализира в защитена зона като Доняна. Hey, От името на Алда, господин Хоитема, благодаря. Кажете малко повече за това как работите с ГДА Агри по новите предложения за ОСП. На какво точно залагате? На какво наблягате? Освен това, съгласен ли сте, че трябва да поставим по-голямо ударение върху научната дейност, екологичните иновации, технологичните иновации с цел увеличаване на биоразнообразието, например? Какво може да се направи, за да се смекчи въздействието върху околната среда да се защитят водните басейни. Виждате ли допълнителен потенциал за кръговата економика в сърското стопанство? Знаете, че в сърското стопанство кръговата економика така или иначе априори е внедрена, но много може да се направи, освен това, качеството на почвите. Ако се подобри живота вътре в почвите, може да има много ползи Водата може да остане в почвата, може да се спре изтичането на хранителни вещества и съответно може да се попречи на емисиите, може да има по-добро качество на храните. Какво ще кажете относно бъдещето на ОСП? Благодаря, господин Хойслинг, от името на Зелените. Да, господин комисар, аз веднага ще се присъединя към въпросите, също по новата ОСП. Знаете, че имаме цел за опазване на биоразнообразието и няма да изпълним до 2020 политика, няма да се променят много неща в е, ОСП и тази погрешна политика до голяма степен води до загуба на биоразнообразието. Аз смятам, че трябва в предложението на комисар Хоган да се отрази необходимостта от промени в ОСП. Господин Хоган каза, че иска да премахне скрининга, но аз наистина не разбирам с какво ще се замени той. Вие бихте ли подкрепили схващането, че публичните средства трябва да бъдат обвързани с публични услуги, а именно, че селските стопани трябва да правят повече за околната среда и в частност за биоразнообразието? Може би сте прочел днеска, Майти представи днес един доклад за обезлесяването в Южна Америка във връзка с отглеждането на соя, също за европейското селско стопанство. За мен това са драматични цифри, поради което искам да задам въпроса. Ако се стремим към Меркосур, смятате ли, че тези теми не трябва да се засегнат? Е, става дума за внос на говеждо месо, който искаме да разширим, но темите, свързани с е, обезлесяването на Южна Америка, изобщо не се засягат там. Тоест, конкретно искам да попитам до къде сте стигнали в разговорите с комисаря по селското стопанство, че да можем да намалим използването на пестициди. Не става дума само за глифозат и неонектиноиди. Като цяло в селското стопанство се увеличава употребата на пестициди, което според мен е много опасно. Така че трябва да се създаде съответно европейско законодателство, което да позволява планове за намаляване на използването на пестициди. Това в Европа се прави само от две държави членки, а всички останали държави членки изобщо не могат да изпълнят тези си задължения. Каква е вашата оценка и какво смятате да предприемете? Благодаря. Благодаря, господин Педичини. Grazie Presidente. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се върна на темата качество на въздуха. Тази тема вече бе обсъдена малко по-рано. На върха, за качеството на върха през януари, 130 града в Европейския съюз от 27-те държави се нарушават горните граници за емисиите. 19 държави са наречили е, годишния си лимит за емисии на азот, 7 за фините частици, 14 дневния лимит за ПМТЧ, 34 пъти годишно. Вие казахте, че част от тези държави ще бъдат изправени пред съда края на април, поради тази причина. Може ли да ни кажете кои държави и също така колко струва процедурата за нарушение защото гражданите я плащат, а не управляващите. Искам да разкритикувам този механизъм, защото от една страна, да, държавите членки, които не спазват правилата, които не успяват да постигнат резултати, а, биват санкционирани чудесно. Но от друга страна възниква проблема, че санкциите, и многократно съм го казвам, ги плащат гражданите, които вече са платили със здравето си. Така че нали, различни интегрирани методологии, които могат да се използват, които да се добавят към тази процедура за нарушение? Тя е справедлива, но нека да има решения, които по-малко наказват гражданите, а да, наруш... а да наказват политиците, които причиняват тези проблеми. Thank you very much. Благодаря. Така приключваме с първия кръг от въпроси. Господин комисар, искате ли да отговорите? Благодаря, Дина. Първо ще отговоря на въпросите на Петър. Броя, за който говорим. Аз а, съм съгласен с вас, че факта е неприемлив. Не става дума за цифрите. Цифрите бяха предоставени от Агенцията по околна среда. Става дума за броя на случаите на преждевременна смърт. Наред с това обаче има страшно много хора, които страдат от хронични заболявания, заболявания на дихателната система. Ние ще предприемем действия, естествено. Това вече го казах. Съгласен съм, че трябва да решим проблема с източниците. Защото аз може и да се обърна към държавите членки, да ги попитам дали постигат конкретни резултати, но ще трябва да започнем процедури по нарушение, ако източниците не спазват европейското законодателство. Тук имам предвид селското стопанство, транспорта, генерирането на електроенергия по отношение на така наречения ретрофитинг. Аз съм съгласен. Подкрепям онова, което ще се направи. По отношение на насоките, Нарушенията са мярка от последна инстанция. Знаете, че в Париж имахме Европейски форум за по-чист въздух. Имаме и различни други инициативи за качеството на въздуха. Експерти се срещат три пъти годишно по този въпрос. Искаме да демонстрираме и най-добри практики по отношение на прокуратурата, съдиите. Списъка е дълъг. По отношение на казаното от госпожа Кабесон, мерки във връзка с въздуха, съгласен съм. Трябва да действаме бързо. Доста закъсняхме. Някои от целите трябваше да бъдат изпълнени още през 2005 -та и 2010. Така че много бързо трябва да се действа. По отношение на механизма за гражданска защита, когато говорим за него, говорим за мерки за подкрепа, за премахване на последиците. Държавите членки трябва да осъзнаят, че нашите екологични директиви трябва да бъдат приложени и използвани. Защото екологичното законодателство може да е в основата на превенцията по отношение на природни бедствия. Това законодателство е насочено към избягването на природни бедствия, които, знаете, отнемат човешки животи и са много скъпи освен това, по отношение на инициативата в Испания, посветена на биоразнообразието, искам да поздравя вашата страна, защото тя предприема много инициативи. На една такава инициатива присъствах в Испания. Тя беше посветена на една харта или пакт за кръговата економика. Към този пакт се присъединиха много заинтересовани страни. Така че по отношение на тази инициатива в Испания, искам да кажа, че съм изпълнен с очакване. По отношение на ОСП. Това е едно от големите предизвикателства, които имаме. Що се отнася до биоразнообразието, има три проучвания за състоянието на околната среда на природата, както и средносрочния преглед на стратегията за биоразнообразие. Всички те ни казват, че не сме на правилния път. И не става дума за нещо еднократно, става дума за трайна тенденция. И основният виновник е селското стопанство. Защо? Защото екологизацията като част от ОСП, за съжаление, не води до желаните резултати. И това не го казвам аз. То беше потвърдено от Европейската сметна палата. За съжаление, когато става дума за замърсяване, причинено от земеделието, не става дума за замърсяване само на почвите. Всъщност, торовете са най-големия замърсител и в океаните. Комисията в момента прави преглед на ОСП. Имаме една уникална възможност и ако сега не успеем, още 7 години ще трябва да чакаме Имам предвид до периода след 2021 година, за това призовавам за подкрепа. Мисля, че трябва да използваме екологизацията като част от ОСП и освен това би трябвало да спрем с субсидирането на вредни практики и съответно би трябвало да започнем да насърчаваме добавената стойност. Работя в тясна връзка с Хоган. Мисля, че полагаме всички усилия, що се отнася до уеднаквяването на екологичното законодателство в рамките на ОСП. Знаете, че имаме едно съобщение, което се казва Бъдещето на храните и на земеделието и там се залага много на кръговата економика и на нейната добавена стойност. Знаете, че е много важно естествено да се приеме точното законодателство. Аз съм съгласен, че трябва да поставим ударението върху науката и иновациите. Всъщност е, ние го правим е, в редица области, свързани с околната среда. В е, кръговата економика имаме 650 милиона. Те ще бъдат заделени в рамките на Хоризонт 2020, като подкрепа за кръговата економика. Качеството на почвите, да, трябва да решим проблемите. Знаете, основните проблеми са раздробяването, изтичането на ценни вещества, влушаването на състоянието на почвите. Тук мога да направя същите коментари, както по отношение на ОСП, биоразнообразието, пестицидите, вече ги споменах, показаното от педичини, качеството на въздуха. Вече отговорих. Когато говорим за качество на въздуха, Говорим най-вече за настоящите процедури по нарушение. От 2014 година обаче имаме процедури а, срещу 13 държави членки по отношение на въглеродния окис а, и много други процедури срещу почти всички държави членки по различни въпроси, сред които са, например, наблюдението на замърсяването на въздуха. Аз въведох и така наречения индекс на качеството на въздуха. Той е много важен, защото качеството на въздуха е много важно за качеството на живота на нашите граждани. И благодарение на този индекс гражданите могат да следят какъв е въздуха, който дишат там, където живеят. Миналата седмица дадохме ход на това начинание в Париж на форума за по-чист въздух. Благодаря, господин комисар. Колеги, започваме втория кръг по една минута на всеки госпожа Гростет. Говорихме за биоразнообразието в нашата кампания. Има един е, доклад от е, Националния природонаучен музей, защото е, наистина има много голямо е, изчезване на птичи видове в е, земеделските райони. Аз искам да ви попитам, смятате ли да се е, въведе една директива за хабитатите и за птиците и дали трябва да се помисли за ефективността. Второ, има един важен въпрос, който е свързан с стратегията, която вие скоро ще публикувате във връзка с въздействието на фармацевтичните продукти върху околната среда. Това е много важен въпрос във връзка с преразглеждането на актовете за ветеринарни лекарствени средства и смятам, че по този начин ще може можем по-хармонизирано и по- добре да оценим риска на тези вещества за околната среда. Аз искам да попитам този въпрос за монография във връзка с околната среда се разглежда и смятате ли да представите отговор по тази тема? Благодаря. Uh, no. Благодаря, господин Зориньо. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, благодаря ви много за направеното изказване. Аз имам един въпрос във връзка с системните проблеми, във връзка с горското стопанство и екологията. Както знаете, миналата година имахме поради климатичните проблем, промени известни проблеми с горите в Португалия, имам предвид горските пожари. Миналата седмица беше гласувано в Partnership Association, че корковия дъб ще бъде избран за дърво на годината – ние ще трябва да се справяме с тези нови реалности. В Португалия, естествено, не могат да се отстранят толкова бързо грешките от миналото. Бих искал да задам следния въпрос. Скоро беше постановено решение, съгласно което е, трябва да се използват повече ресурси за опазване на определени видове. Както знаете, се предвижда, че на пазара трябва да бъдат пуснати нови видове енергия. Тук трябва да се предприемат специфични мерки и въпросът ми е, е как стои е, въпроса с преразглеждането на Европейската стратегия за горите, как ще се третира там тази тема предвид е, новите изисквания на енергетиката и горското стопанство. Господин Лавия, благодаря господин комисар за това, че сте тук. Аз ще ви говоря за водите. Ще ви говоря за водите във връзка с казаното от е, Световната здравна организация за качеството на водата. СЗО поиска преразглеждане на параметрите. Ще говоря по един параметр – присъствието на бор той днес е фиксиран в една европейска директива 1 мг на литър. И Европейската, здрав... извинете, Световната здравна организация иска максимален лимит 2,4 мг. Този параметр в а, всички сфери, които са различни от а, вулканични звери, с, а, вулканични зони, е много важен. В моя регион в Сицилия, например, Имаше изключение от параметъра. Европейската комисия постоянно я питаме и тя ми отговаря, че що се отнася до преразглеждането на директивата RECAST, ще имаме преразглеждане на параметрите. Обаче това не стана, имайки предвид, е, че предложението си остана такова, каквото беше, стария лимит. В същия текст на Европейската комисия се говори за липсата на научни изследвания, докато в същото време Световната здравна организация е направила такива проучвания и има различни параметри от нас. Хубаво е да отговорим на техните изисквания ние. Thank you very much, Mr. Volkan. Благодаря, господин Велкен. Yeah. Thank you, Chair. Dear Mr. Благодаря, уважаеми господин комисар. Един много конкретен въпрос, свързан с земята и с населението в европейските градове. През 2019 година емисиите на азот от корабния трафик могат да надхвърлят емисиите, които се генерират на сушата. И това е много тревожно. Стойностите могат да бъдат намалени, ако от корабите се поиска да използват електричество, генерирано по друг начин. Не може обаче да очакваме мерките да се приложат само от пристанищните градове, защото те ще бъдат в неизгодно положение. Ето защо има призив към европейските институции от международни организации да се създадат условията за използването на кратки вериги за генериране и използване на електричество, особено що се отнася до круизните кораби. Искам да обърна внимание към нашето становище, посветено на управлението на океаните. Имаме предложение там, което засяга точно този въпрос. Искам да попитам дали имате някакви идеи и планове в тази посока, защото знаем, че лошото качество на въздуха е голям проблем в пристанищните градове. Благодаря. Благодаря, госпожа Гардини. Гардини. Allora, commissario, due cose rapide. Господин комисар, съвсем накратко две неща. Аз съм докладчик сянка на НП, що се отнася до дребните палагични видове в Адриатическо море. А, имаше изслушване, в което Европейската комисия излезе с данни, на базата на които ще трябваше да се преразглежда а, плана за намаляване на риболова. Има нови начини, различни начини, айде да не са нови, но консолидирани в северните морета, за да се види каква е биомазата, когато говорим за е, различни видове, рибни видове, които живеят много кратко. Та, казвате, ще има увреждане на запасите, събирането на данни не дава възможност да се действа с реалната маса. Няма ли да променим този подход, както се направи в моретата на север? Нещо конкретно, нещо реалистично, по което наистина да се регламентира рибата, имайки предвид ефективната биомаса в, в Адриатическо море. Не е правено оценка на въздействието на социално-економическото развитие и така един вид взимаме хляба от устата на хиляди хора, които живеят от това. Thank you, Mr. Благодаря, господин Поц. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, благодаря много за положените от вас усилия в сферата на опрашителите. Радвам се, че комисията предприема действия в тази насока. Но тук продължава да съществува една неврологична точка, а именно, че ни заплашва провал като през 2010 година, а именно, че няма да имаме успех в сферата на биоразнообразието. Искам да попитам следното нещо. Най-сетне комисията ще започне ли процедура на санкции спрямо онези държави, които не прилагат съответните нормативни актове. Имам предвид средиземноморските страни и защитата на птиците. Знаем, че тази година са ликвидирани 25 000 птичи видове, сред тях пойни птици и аз вече зададох този въпрос пред комисията, но получих твърде общ отговор. Въпросът ми съвсем концентно е следния. Ще има ли сега наказателна процедура срещу държави, които не прилагат европейските нормативни актове? Благодаря. Now, uh... Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Господин Дорфман. Благодаря, господин председател. Аз е, исках да взема думата по-рано, но очевидно не сте си отбелязали. Господин комисар, вие говорихте за биоразнообразието, не говорихте обаче за големите месоядни животни, в частност за вълка. Мисля, че тук малко подценявате положението и като цяло комисията до някъде подценява ситуацията. Винаги при такива случаи се посочва необходимият е, менеджмент на популацията на вълците, обаче реалността на място е съвсем различна. Въпреки многото положени усилията, които са предприяти в Европа, е, че не са установени добрите модели за управление. Например, е, най-вече където става дума за малки животни като овце или кози, там вълците е, се разпространяват много. Така че ще трябва да погледнете как стоят е, нещата, да отговорите на хората на място, защото искаме нашата политика да се прилага на място. Освен това, искаме ли масово връщане на вълците в Европа или те да се ограничат само в области, където са разпространявани и преди. Не би трябвало те да се разпространяват в райони на туризъм, на селскостопанска дейност и така нататък. Благодаря. Мадам Рид. Благодаря, госпожа Рид. Добър ден, благодаря, че сте тук. През ноември 2017 година едно германско проучване, публикувано от центъра Хелмхолт за екологични проучвания, показа, че 10 реки пращат 90% от масата в океаните. Четири от тези реки са в Китай. Една река преминава през териториите на Китай, Индия и Пакистан. Имаме европейско законодателство за сметищата и Великобритания съответно изпраща своята пластмаса за рециклиране в Китай. И това се случва вече много години. След като се публикува това проучване, Китай спря да приема пластмаса. Има ли възможност част от пластмасата, която сега е в океана, поради действията на Китай, да е всъщност пластмаса, която е изпратена за рециклиране в Китай от европейски държави. Благодаря. Благодаря, госпожо Рид. Госпожа Схрайер Пирика. Благодаря, госпожо председател. риболовът с електрически импулс. Това е нещо много важно и нашия бивш държавен секретар обърна много голямо внимание на тази тема, също и новия министр. Сега, за да се гарантира устойчивостта на европейската политика в сферата на риболова, е, трябва тази политика да се базира на научни факти. Винаги вие сте били привърженик на този подход. Има хиляди нидерландски рибари, които зависят от помощите на Европейската комисия. Но тристранната среща на дали е, наистина ще е, бъде свързана само с емоции или ще се разглеждат нещата по същество. Ще трябва да се разгледа позицията на Комисията по околната среда, и а, е, наистина тази позиция трябва да бъде подкрепена с научни факти. На пленарната сесия през януари повечето от депутатите, за съжаление, не обърнаха внимание на тази тема. И е, това беше посрещнато много зле в Нидерландия. Нидерландия играе пионерска роля в този риболов с електрически импулс и е, за това смятаме, че е, наистина има много трудности в европейското сътрудничество в тази сфера. Аз искам да посоча, че е, когато говорим за е, иновации, Нидерландия винаги е в предните редици. Someone else? Някой друг? Ако няма желаящите, господин комисар, заповядайте за отговор. Благодаря. Ще започна с въпроса на госпожа Гростет. Въпрос засягаше птиците и нези които са в райони на е, обработка на земята. Има сериозно намаление на тези птици, около 35% спрямо положението през 80-те години. Основният проблем е свързан с околната среда и промяната в природните условия, естествените природни условия за тези птици. Искам да подчертая, че законодателството в областта на околната среда няма да е достатъчно ако не започнем да действаме еднакво в рамките на ОСП. Ако не го направим, значи не си вършим работата. По отношение на изпълнението, ефикасността, дали някои се бавят, искам да ви уверя, че всеки път, когато има нужда от процедури наказателни по своя характер, действаме. Когато става дума, например, за директивата за птиците и местообитанията. Винаги сме правили така и ще продължаваме да го правим. Последната процедура по нарушение беше насочена срещу Финландия и птиците на остров Оланд, ако правилно разбираме оратора. Не става дума обаче за процедури свързани само с директивата за птиците и местообитанията. Ние се трудничим и с други държави членки и с трети страни в рамките на международни конвенции. Обърнете внимание на нашите действия в рамките на специалната група за Средиземноморието, посветена на опазването на мигриращи е, видове е, и застрашени видове. По отношение на фармацевтичните продукти, те се обсъждат в момента. Ние работим активно. Този въпрос беше повдигнат и на предишната ни среща. Работата продължава. Надявам се, че ще постигнем конкретни резултати и че ще включим фармацевтичните продукти в групата на други вредни вещества, които намираме там, където не би трябвало да ги намираме. По въпроса на господин Зориньо и лесовътството. Управлението на горите е задача и е в правомощията на държавите членки. Но ние работим активно. Последната процедура по нарушение в тази област беше започната миналата година срещу Полша във връзка с Беловежската гора. Ние си оставяме отворени вратички и винаги предприемаме действия тогава, когато има нужда от тях. По отношение на възобновяемите източници, биомасата и биоенергията не са нещо, на което залагаме, макар че те са доста стари форми на електроенергия. Може и да има устойчивост, но най-често има неустойчивост. Защо? Защото се засягат и храните. Има една конкуренция. Освен това се губят екосистеми поради производството на биоенергия и поради производството на биомаса, особено когато става дума за биоголива, които се основават на храни. Джованни Лавия ще разгледам въпроса за Бора. Имам отговор, но предпочитам да ви изпратя писмен, подробен отговор. Ще проверя как стоят нещата. Разбирам колко е важен въпроса, защото знам, че района на вулкана Етна е вулканичен по своя характер и е... това е проблем свързан с този район. По отношение на въпроса на Велкен, емисиите от корабите най-вече круизните кораби. Разглеждаме този въпрос в контекста на замърсяването на въздуха. Не говорим за замърсяване на въздуха само от шосейния транспорт. Транспорта, морският транспорт е голям замърсител. Няколко пъти сме обсъждали този въпрос. Аз съм се срещал няколко пъти с представители на индустрията на круизните кораби. Те казват, че не са срещу законодателство с цел да се подобрят нивата на емисиите. Те обаче казват, че предпочитат да има равни условия и да се действа в рамките на ММО. Защото ако действаме само на европейско ниво, няма да е достатъчно. Да, винаги трябва да даваме пример, но ако в този случай дадем пример, ще поставим в неизгодно положение тези е, круизни компании в Европа. Работя в тясна връзка с колегата Виолета Болч, е, за да се приемат мерки на ниво Международна морска организация по отношение на многогодишните планове за пелагичните видове в Адриатическо море. Това е много важен въпрос. Това е един от е, първите планове, които имаме, свързани с Средиземноморието. Искаме да се справим с проблема, тъй като над 90% от рибните запаси в Средиземноморието са обект на прекомерен улов. В миналото не сме успяли да управляваме рибните запаси в Средиземноморието по толкова добър начин, както на други места. Аз познавам Средземноморието. Всъщност е, рибарите смятат, е, че колкото по-малко регулация има, толкова по-добре, толкова по-богати ще са те. Само, че това едва ли е така. Ако погледнете водните басейни, където се спазват е, правилата, разпоредбите и научната оценка се следва, има напредък не само по отношение на запасите, има и економически напредък и подем за самите рибари. В Средземноморието изчезват видове и изчезват и възможностите за прехрана. Това е, може би, първия многогодишен план, който имаме Нашите държави членки, знаете, посочват с пръст нашите съседи, които не са от Европейския съюз. И казват, не предприемайте мерки с законодателен характер, защото те ще засегнат само нас, африканските държави, няма да има нужда да ги спазват. Това е един многогодишен план, свързан с запаси, които са обект на улов само от три държави членки, така че не трябва да избързваме, трябва да има точни мерки. В миналото имахме мерки, които не работят, мерки, които се определят като мерки input, така че ще предвидим нещо по-различно, свързано с външните фактори. По отношение на биоразнообразието, отговорът ми е много прост. Да, ще има процедури по нарушение всеки път, когато не се спазва директивата за птиците и всеки път, когато има вредоносни действия срещу птиците. Винаги съм го правил и няма да се поколебая да го направя и в бъдеще. По отношение на казаното Дорфман и хищниците. Министрите на околната среда казаха, че искат да се обсъдят големите хищници. Сега ще говорим а, за вълците. Свръхпопулацията на вълци не се наблюдава само в една или две държави членки. Необходимо е да погледнем как стоят нещата в цяла Европа. Вече ви казах, към мен се обръщат министри на околната среда, които казват, трябва да разгледаме проблема. Може би тук ставаме жертви на собствения си успех. Имахме планове за възстановяване на популацията. Популацията на вълци се възстановява. Има проблем с тях в Испания, Германия, Италия, Швеция. Така че ще се обърнем а, с цялостни мерки към държавите членки. Искаме да решим проблема в цяла Европа. Двама-трима министри ще се срещнат с мен съвсем скоро, точно по въпроса за вълците. По отношение на пластмасата, замърсяването на океаните, знаете, че говорим за морски отпадъци. Всъщност това са отпадъци от сушата, които попадат в океаните. 80% от тях са пластмаса. Начина по който пластмасата попада в океаните е познат чрез различни държави от сушата. Знам, че има държави, които полагат усилия да решат проблема. Надявам се, че ще успеят. Какво правят те? Те искат да спрат пластмасата още в реките, преди да попадне в океаните. А що се отнася до Китай? Нека да ви кажа, че имаме ползотворно сътрудничество с Китай по отношение на океаните. Говорим с Китай за това какво да правим от тук нататък. Възнамеряваме да започнем сътрудничество по въпроса за океаните, не само що се отнася до пластмасата и морските отпадъци. Знам, че пластмасата, която пращахме от Европа към Китай, е, може и да е попадала в океана. Не изключвам нищо, но сега, тъй като има забрана в Китай, мисля, че имаме една добра възможност европейските дружества да започнат да си рециклират отпадъците, защото ако казваме, че отпадъците са актив, то няма логика да си пращаме активите в Китай. По отношение на риболова с електрически импулси, ние отчетохме позицията на Европейския парламент. Всъщност, аз не искам да решат точно този проблем конкретно, а въпрос с техническите мерки като цяло. Аз присъствах на дебата в пленарна зала. Всъщност този вид риболов като че ли засенчи дебата за техническите мерки като цяло. Сега започнахме тристранни диалози по техническите мерки и се надявам, че няма да се отдаде в рамките на тристранния диалог прекалено голямо внимание на този риболов с електрически импулси. Без да зачитаме научната информация, няма как да имаме една успешна обща политика в областта на риболова. Фактите доказват, че когато се спазва научната оценка, се стига до конкретни резултати. Ако погледнете броя на видовете, които се характеризират с максимален устойчив улов. 54 бяха те преди няколко години, сега имаме още по-голям брой. Знаете, че 74 общо са препоръчани като видове, за които трябва да има максимален устойчив улов. Мисля, че трябва да следваме научната оценка. Това е една обща препоръка, която е доста добра. Благодаря, господин комисар, за това, че отделихте време да говорите с нас. Мисля, че колегите извлякаха голяма полза. Успех в работата. Благодаря. Благодаря. So, um, I will uh, make some announcements so that we use this. Така, съобщения от административен характер преди да дойде оратора. Сряда 27 март от 14 часа ще има семинар на комисията за стандартите след 2020 година за CO2, за новите автомобили и микробуси. Поканени сте. На 26 април след обяд сме запазили времето. след обяда, но ще се видим само сутринта. Така че заседание ще има само сутринта. Uh, uh, След това за днес имаме превод на 21 езика и както винаги в електронен вид може да изтегляте документите, излъчва се и по интернет нашето заседание. След това препоръки от координаторите сме раздали. Ако няма възражения, те се приемат. Also, you, available... Освен това, протоколите от застанията на 1 април, 26 и 27 февруари са на ваше разположение. Ако няма възражение до края на заседанието, може да се сметнат, сметнат за прияти. За днешното заседание следващата ни точка е размяна на мнение с господин Даниел Виотти, докладчик по бюджета на Европейската комисия за 2019 година. Свършихме малко по-рано, чакаме го да дойде. И след това в а, 17 часа имаме съвместно заседание на нашата парламентарна комисия с АФЕТ. Ще говорим за дипломацията в сферата на климата. Ще бъде интересно. И така след няколко минути когато господин Виоти дойде, ще започнем размяната мнение. <laughs> Uh, um, Уважаеми колеги, нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Размяна на мнение с Даниеле Виоти. Той е докладчик за бюджета на Европейската комисия 2019 раздел 3. Приноса на ЕВИ към доклада за бюджета и мандата за триалога през юли – ще е, бъде под формата на писмо. Разглеждането на проекто становището бюджета 2019 ще бъде на 3 юли. Извинете, на 10 юли, а гласуването ще е, бъде на 30 август. Аз съм докладчик. Преди това обаче ще дам думата на господин Виоти. Или може би да кажа нещо първо. Не, господин Виоти ще е първи. Той ще ни каже няколко думи и след това може да задаваме въпроси. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички вас за този първи разговор. За първи път ще говорим по бюджета. Така че и аз трябва да се науча как се водят такива разговори. Сега в началото само няколко думи ще ви отнема, защото искам повече да чуя какви са исканията на вашата комисия. комисия. Ще се чуя и с всички други комисии, и искам, защото искам да изслушам и тях. Прочели сте указанията, които гласувахме на предишната сесия в Страсбург. Релативаменте ал, ал биланчо per 2019. Особено за бюджета 2019 година. В тези указания се опитахме да се съсредоточим върху околната среда, тъй като има големи тревоги от страна на Европейския парламент по оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение и евентуалните последици, които ще проистекат, що се отнася до борбата за подобряване на климата. Освен това, майки предвид комисията ви, миналата година особено, бюджета 2018 Та познавайки всичко това, искахме да видим как може да се преодолее този, тази граница от 20% за борбата с климатичните изменения. Имаше липса на инвестиции в МФР, сегашната МФР, по която в момента работим. И така, това е основният елемент по който работихме. Лайф е, и други програми цитираме. Знаем колко работа сте извършили, знаем какви безпокойствата имате по всички други програми, като Европейския корпус за солидарност. Виждам и докладчика Лавия за прехвърлянето на агенцията по, македемти... Е, по медикаментите в Амстердам. Така че искам повече да ви слушам, да чуя какво има да каже вашата комисия, да чуя вашите становища за бюджета. Утре започваме първите срещи със съвета и комисията. Това ще е първата тристранна среща по процедурата за бюджета 2019 година. Намерението ми е, отвъд неформалните аспекти, като днес, и след това официалните аспекти, като становището на вашата комисия, което е официално вече, да когато пристигне бюджета, проекто бюджета за едната година, да работя с комисарите, с отделните парламентарни комисии, за да може европейския бюджет за 2011 година да отговаря максимално на очакванията на Европейския парламент. Well, thank you very much. I... Много благодаря. Климатичните изменения, околната среда, общественото здраве, безопасност на храните и фуражите, гражданска защита. Всички тези теми са много важни за нашите граждани. Горните граници, които са одобрени в рамката, трябва да бъдат напълно спазени. Всяка една промяна, която ще намали бюджетните очаквания по съответните бюджетни редове, трябва да бъде отхвърлена. Програмата Growth и Life, както и механизма за гражданска защита, са изключително важни. не трябва да бъдат изоставени заради теми, които са повече в фокуси ни. Трябва да има адекватно финансиране, за да има дългосрочна защита на биомногообразието в Европейския съюз. Освен това, напълно подкрепям промяната към по-устойчиво финансиране за насърчаване на устойчивост в Европейския съюз. Наблюдаваме случващото се в тази сфера отблизо. Що се отнася до климата и е, въвеждането на ресурсната ефективност навсякъде. Това е хоризонтален принцип, който трябва да бъде засегнат във всички политики, за да се постигне растеж, запис, растежът, записан в стратегията за 20-та година. Бюджета трябва да подкрепи постигането на нашите политически цели. Само с необходимите средства ще има смягчаване на последиците от климатичните изменения и ниско въглеродна економика. Знаем, че има риск да не се разходват толкова, колкото се очаква, 20% от бюджета за действия, свързани с климата между 14 и 20 година. Искам да подчертая, че трябва да се положат всички усилия за да се стигне до тази цифра 20% от бюджета. Ние се организираме среща с бюджета, комисията по бюджет 21 април за споразумението за климата в Париж и европейския бюджет. На трето място, що се отнася до агенциите. Това, което ни безпокои, са бюджетните ограничения свързани с децентрализираните агенции, които а, ние, за които ние отговаряме и които ние изслушваме. Техните задачи и отговорности постоянно нарастват. Ако искаме подходът да почива върху научни факти, трябва да дадем на агенциите необходимите ресурси, за да изпълнят мисията си. Притесняваме се, че повечето агенции са претърпели много урязвания на щатния си състав, независимо от нарастващата работа. Затова искаме подходът да е по конкретните случаи и съответно да се преценяват нуждите на всяка една от децентрализираните агенции. Бюджетните бюджетното въздействие на оттеглянето на Великобритания от ЕС и въздействието върху агенциите – особено Европейската агенция за медикаментите, както и въздействието върху фондовете, свързани с програми в нашата област, ще трябва да бъдат предвидени своевременно и програмите да бъдат опазени. Това са част от елементите, които искаме да бъдат отразени във вашата работа. Много се радвам, че част от тях вече споменахте че ще ни подкрепите и становището ни съвпадат, според мен. Сега исках да дам думата на докладчиците в сянка, но тя ги няма. Така че колегите, които се интересуват, е, моля да предадат послание. Господин Лавия е първи. Благодаря на колегата Виоки за работата, която в момента върши. Аз бях общ докладчик по бюджета 13-та година, докладчик в Сянка 12-та година. Знам колко е тежка тази работа и колко е трудно понякога, особено когато си на последната права, да се опиташ да намериш възможностите да преодолееш всички потребности много често дялото е късо, както се казва, и част от тялото, имам предвид е, Европейския съюз и бюджета му, остава непокрито. Два аспекта искам да покрия. Е, е, напълно съм съгласна с нашата докладчица. <clears throat> На първо място децентрализираните агенции. Защо искам да говоря за тях? От много години урязваме бюджета на тези агенции. От една страна обаче, законодателно погледнато, даваме все повече задачи на тези агенции, т.е. искаме от тях все повече, а същото време на тяхно разположение като бюджетни изпълнители даваме малко. Т.е. става невъзможно те ни, да ни дадат отговорите, които търсим от тях. Затова трябва да се обърне специално внимание на тези агенции. На второ място, агенциите, които ще се преместят поради Брексит. Защо ще говоря за тях? Механизма за бюджета е различен и споразумението за Брексит ще бъде насочено към съответни разходи, които ще влязат в това споразумение. Преместването в други държави не идва от решение на Европейския съюз, а идва от решение на Великобритания да излезе от съюз. Ако това е крайното споразумение, очевидно е, че става дума да се предвиди в европейския бюджет нещо, докато не свършат, не се закрият последните сметки с Великобритания. Ще видим обаче кога ще се стигне до крайно споразумение. Смятам обаче, че ресурсите трябва да бъдат на разположение на агенците, които ще се местят в най-кратки срокове, защото процедурите за прехвърляне изискват време и за да може да са готови, в крайна сметка имат нужда за, от ресурси. Ако не си получил парите, как ще започнеш с процедурите? Thank you very much. Благодаря господин Порч. Благодаря, замествам госпожа Каденбах. Госпожа Каденбах би искала да посочи определени въпроси, които са много важни за комисията ЕМВИ и това трябва да бъде включено в нашето становище. Тя иска да припомни, че има хоризонтални принципи, които трябва да бъдат включени във всичките европейски политики, за да се постигнат целите на Европа до 2020 година. Искаме декарбонизация за постигане на задълженията, които идват от Парижкото споразумение за климатичните изменения. Това ще бъде едно от големите предизвикателства, пред които ще е изправен Европейския съюз. Тя посочва значимостта на програми, като многогодишната програма за действия в сферата на здравеопазването, програма LIFE, програмите за климатичните изменения, които са в приложното поле на нашата парламентарна комисия. Тя казва, че в 2019 година средствата за тези програми трябва да бъдат на нивото на предишните бюджети за тези програми. Механизма за гражданска защита. Там бюджета трябва да бъде увеличен. Е, тя говори също за децентрализираните агенции, за които ние отговаряме. Те играят е, много важна роля. Задачите им постоянно нарастват и тези агенции трябва да получат необходимите финансови и човешки ресурси, за да изпълнят мандата си и да изпълняват е, своите задачи. Трябва да се подхожда индивидуално към всяка една агенция, за да види какви са нейните нужди. Това е изключително важно за Европейската агенция за медикаменти, която има нужда от средства, за да се премести, както и ЕФСА и ЕКА, за да може да има надлежен процес за авторизиране на пестициди. Much, Благодаря, госпожа Гростет. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашия колега. Аз съм изцяло съгласна и подкрепям това, което и вие казахте, госпожо председател, но и това, което каза колегата Лавия. Що се отнася до агенциите и други институции, ако ние не предвидим необходимите средства, качеството на експертизата ще пострада, а ние имаме нужда от възможно най-добра експертиза така че е важно бюджетът да се запази и е, що се отнася до бюджета за здравеопазване, аз ще се спра осново на него. Е, жалко е, че когато правим економии, винаги ги правим за сметка за бюджета по здравеопазване. Ще ви дам един пример. Има пилотен проект, който трябва да се подкрепи, например, изследвания върху тризомията, за да може да се види връзката между тризомията и други болести, като аутизъм, Алфхаймер. Наистина тук може да се извършат изследвания, които още не са извършвани и е важно това за всички пациенти. Наистина трябва да се работи по такива изследователски проекти. Но преди всичко трябва да се осигури необходимия бюджет за това и с това ще помогнем на нашите съграждани. Освен това, искам да подкрепя искането на редица изследователи, които искат да се създаде Европейски институт по травматология или ако не, да се направи европейска мрежа по травматология предвид терористичните атентати, които се случиха в Европа, в големите градове и които за съжаление продължават. Всичко това има последици не само върху жертвите, върху свидетелите е, и професионалистите от здравеопазването. Важно е да може да се работи и върху психологическото въздействие от този тип трагедии, свързани с терористичните атаки. Има много примери за пилотни проекти, които могат да се включат и които трябва да бъдат подкрепени. Мисля, че това ще бъде много добра добавена стойност европейска спрямо нашите граждани. Благодаря. Господин Яр. No? Oh, Не искате, бях останал с впечатление, че искате думата. Гърлинг. Госпожа Гърлинг. Благодаря. Искам да задам един по-общ въпрос, който е свързан с вашия политически подход като докладчик. Била съм свидетел на други преговори за бюджет предишни години – и ако погледнем предложението на парламента от края на миналата година, нашата резолюция, обикновено има списъци с приоритети на отделните комисии. Да, и ето за това трябва да говорим от нашата комисия и колегите ми отлично се справиха, няма да добавям приоритети от своя страна, но в крайна сметка не стигаме до добър метод на приоритизация, според мен. И вие като докладчик ще участвате в това и се питам дали имате нещо ново, някакво проникновение, дали имате за това как да подходите към този процес, как ще стигнете до приоритетите. Тъй като не може да се включи всичко, то е ясно. Как възнамерявате да подходите и да се справите с останалата част от приоритетите? Okay, thank you. Now I'd like to ask... A... Uh, Благодаря. Представители на комисията, ако искат да вземат думата. Госпожа Вакров от Генерална е, дирекция околна среда. Господин Дюклерк, Генерална дирекция здравеопазване и господин Фан Хоенбек от Генерална дирекция климат. Кой иска да започне? If you say something. Ако искате нещо да кажете, разбира се. Please. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Генерална дирекция Климат. Очакваме проекто бюджета с а, голямо нетърпение. Радваме се, че нашите безпокойства са отразени в него. Парижското споразумение създаде голям тласък, с който ние, Европейския съюз, засилихме своите усилия за действие в сферата на климата. Разбира се, съжаляваме, че имаше такова изявление на администрацията на САЩ, че ще се оттеглят. Но това няма да ни попречи. Комисията няма да попречи на Генерална дирекция Климат да продължава да работи и да настоява всички останали страни да работят. И затова идната среща КОП 24 в Катовице, Полша, ще бъде изключително важна. Там ще обсъдим правилника на Парижкото споразумение и ще подготвим моралните вноски, които всички страни, които са се подписали, са обещали да внесат. Що се отнася до целта 20% за хоризонтално включване? Получихме доклад от съда през 16-та година, изчетахме го. И там пише, че има напредък, но може да се окаже, че няма да успеем. Всъщност от сметната палата, извинете. Да, има такъв риск, но от друга страна комисията, Генерална дирекция бюджет и климат, ние сме обещали да се стигнат до тази цел 20% от разходите. В бюджета 19 и бюджета 20 година ще се опитаме да убедим другите генерални дирекции да изпълнят обещаното и да засилят усилията си. Нашия бюджет е много малък. Програмата LIFE всъщност. Работим и по продължаването на тази програма отвъд 2020 година в следващата МФР. Колегата Алекс ще говори малко повече по този въпрос. Това е малка част от общия бюджет. Трябва да разчитаме, т.е. всъщност трябва да убедим другите генерални дирекции, които а, работят по Хоризонт 2020, земеделските фондове, структурните фондове, т.е. големите програми с много средства, да дадат своя дан а, за включване на климата навсякъде. Както казах, е, много се радваме, че нашите тревоги са отразени в проекто документа е, пред нас. Благодаря. И аз ви благодаря. Някой друг? Заповядайте. Thank you very much, Madam Chairman. Благодаря, госпожо председател. По инструмента LIFE. Казвам се Александра Вакро от Генерална дирекция Околна среда. За нас програмата Life е изключително важна и в контекста на разговорите по новата МФР работим заедно с ГД Клима, за да представим ново предложение за нов инструмент, който трябва да включи всички стратегически приоритети и на двете дирекции – ще се опитаме да създадем програми, за да защитим биоразнообразието, за да преминем към една кръгова економика, економика с по-низко количество въглерод. Освен това ще се опитаме да бъдем малко по-амбициозни, що се отнася до необходимите средства. Трябва да се търси синергия с други политики, например възобновяемите източници на енергия, трябва да се търси енергийна ефективност. Освен това ще работим с други партньори, за да имаме по-устойчиво финансиране. Вие споменахте, че това е приоритет за вас, защото ние предоставяме средства за инвестиране, но искаме тези средства да са максимално устойчиви и ето защо работим с други партньори в комисията с цел да се направи предложение по този въпрос. Това е общо заето онова, с което се занимаваме по-настоящем. Благодарим ви за това, че поставяте ударението върху все по-засилващата се роля на агенциите, що се отнася до техническата помощ и научен опит, които са необходими с цел осъществяването на политиките в областта на околната среда и здравеопазването. Ние не пренебрегваме този факт. Европейската агенция по околната среда, например, е стратегически партньор и за Генерална дирекция климат и за дирекция околна среда. Е, знаем, че 5% бяха урязани ресурсите за тази агенция и това оказа негативно въздействие. В момента правим оценка за тази агенция. Искаме да видим дали не можем да гарантираме по-голяма синергия. Необходимо е да се отчете естествено засилената роля на агенцията. Не само във връзка с услугите, които тя обичайно извършва. Има искания за подкрепа от страна на агенцията, що се отнася до научна дейност в областта на космоса, геонаблюдението и не само. Така приключваме. Ще дам думата на колегата от генерална дирек... дирекция Санте. Той ще говори за агенциите, които са под неговата шапка. Благодаря. Съвсем накратко. 2019 е предпоследната в настоящата МФР. Що се отнася до здравеопазването, на 100% е освоен бюджета. Очакваме, че през 2019 година ще получим необходимите средства, такива каквито са предвидени. Не очаквам да има проблеми по отношение на пилотните проекти. Ние ще изчакаме предложението на парламента. Искаме да видим доколко е, предложението ще бъде осъществимо. Можем да ви подкрепим. Що се отнася до искането за децентрализираните агенции, е, Агенцията за биоцидите, е, ЕОБХ и Европейската агенция по лекарствата. Благодаря, господин Виоти. Искате ли да отговорите сега на направените коментари и въпроси? Eh, Много благодаря за изказванията и изказванията на комисията. Е, и на комисията МВИ. Записал съм си всичко. Сега не мога да отговоря на всички въпроси, които бяха повдигнати, защото, знаете, процедурата по бюджета, както казваше колегата Гърлинг, Направихме списък с приоритетите на Европейския парламент. Ще видим какво ще е предложението на Европейската комисия, кога ще дойде то, за да видим как се ориентира проекто бюджет. Има два аспекта, които са основни и по които е необходимо да бъдем съвсем ясни. Благодаря ви за подкрепата, която ни дадохте е, по агенциите. Има общ е, докладчик по агенциите, колегата Гайер. Ще му кажа всичко, което сте ми казали. Това се обсъжда и със съвета. ръководителите, държавните правителствени ръководители постоянно искат инициативи от агенциите, обаче искат постоянно да се урязват бюджетите, да се намалява щатния състав. Колегата Лавио, ви сте се занимавали, с това знаете го, съветът обикновено иска нови политики, но задава по-малко пари. Ще използвам ефемизъм и ще кажа интересна година, защото ще се обсъжда бюджета за едната година. Цитира се многократно. И колегата от Генерална дирекция околна среда. Сега трябва да видим дали съвета смята да направи инвестиции в Европа. Или няма намерение да прави такива инвестиции. И накрая, приоритетите, които ще изберем заедно за бюджета за идната година, ще зависят от това, дали съвета ще се заинати и няма да иска бюджет за рестартиране и доколко нашия парламент ще бъде обединен и твърд в исканията си за една перспектива за рестартиране и изпълняване на един бюджет, който да е адекватен на политиките, които са разработени. Обръщам се към председателката и докладчица на доклада за бюджета с молба да напишете едно становище, което да е много стриктно, много твърдо и който иска много, иска много искания. И аз ще се опитам да го защита. Well, thank you very much. Thank you, Mr. Thank you, colleagues, for taking part. Благодаря, колеги, за това, че участвахте в тази размяна на мнения.